върши това при максимална степен на прозрачност, зачитайки междуинституционалния процес. Благодаря, госпожо комисар. Закривам дебата. Ще гласуваме утре в 11.30. Следваща точка от дневния ред е още един доклад на господин Тиролен. асоцииране на отвъдморските страни и територии с Европейския съюз. Давам думата на докладчика за 4 минути. Господин председател, уважаеми колеги, е, решението за асоцииране на е, е, отвъдморските страни и територии е, към Европейския съюз е, изтича е, тази година. Асоциирането пък от друга страна е абсолютно необходимо, имайки предвид еволюирането на международното положение на тези страни. Глобализацията, новите екологични предизвикателства, изменението на климата пряко засягат тези страни и е, е необходимо е, тези страни да се превърнат в сърцевина, в основно направление на политиката на Европейския съюз за развитие. Наред с е, географските си е, предизвикателства, е, тези е, страни са изложени и на последиците от изменението на околната среда. Е, ето е, защо е, асоциирането им за периода 2014-2020 година е, е, се основава на е, стремежа да бъде помогнато на тези страни за преодоляване на тези предизвикателства. През 2009 година още комисията излезе с а, а, свое а, известие и както вие добре знаете, от тогава датира и е, е, процес на, на размисъл, на допитване до заинтересованите страни е, в е, нашите страни партньорки. подходът към тези страни трябва да се основава на усилията за намаляване на бедността и на специфичните потребности на отвъдморските страни и територии. И асоциирането им обаче трябва да бъде насочено към бъдещето. Четири са основните цели, е, на, които се поставят в, е, в решението за асоцииране, насочени към повишаване конкурентоспособността е, на страните, към иновациите, към насърчаването на предприемаческия дух, за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени тези страни. Освен това, сътрудничеството за устойчиво развитие е, е, може е, да се свържи с европейски програми за конкурентоспособност, иновации и предприемаческа дейност. би трябвало да се повиши участието на отвъдморски страни и територии в тези програми да се облегчи участието на тези страни в европейските мрежи, в това число мрежите на, на, на, е, с различна предприемаческа цел. А, а междувременно е, трябва да си даваме сметка за това, че външно-търговската политика на е, Европейския съюз постепенно е, ощетява от морските страни и територии от е, митническа е, гледна точка и ги поставя в неизгодно положение пред останалата част от света. От друга страна, някои страни като Маврики и Сейшелските острови от групата страни Африка, Карибски и Тихи океан се третират по-благоприятно, отколкото отвъд морските страни и територии. И регламентът, който е свързан с асоциирането на отвъдморски страни и територии, трябва да отдаде дължимото на връзката между тези страни и територии и политиката на Съюза. Председателят се опитва да прекъсне оратора. Благодаря. Благодаря на докладчика. Спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател, госпожо комисар създаването на справедливи условия за економическо и социално развитие на най-отдалечените региони в Европейския съюз, както и на отвъд морските страни и територии, е една похвална инициатива. Приветствам доклада, който е знак за проява на солидарност от страна на Европейския съюз. Солидарността е сред основополагащите принципи на съюза. Проявата на солидарност отчита и характерните особености на тези региони. Там трябва да се намали уязвимостта, да се насърчи сътрудничеството с нашите партньори. Това са много важни области на действие за нашите региони. Трябва да извлечем допълнителна полза от тях и да им обърнем особено внимание, когато на тях се оказва неблагоприятно въздействие поради сключени споразумения с други региони. Европейската комисия проявява отрицателна дискриминация, като поставя ограничение от 150 км за трансгранично сътрудничество. Господин Понга. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за извършената работа, за взаимодействието по проекто решението за асоцииране на отвъдморските страни и територии. За първ път Европейския съюз се произнася по тези отношения и аз съм удовлетворен като евродепутат от, произхождащ от една от тези страни. Ще тук става въпрос за финансиране в помощ на тези страни, които, което в по-голяма степен да отговори на предизвикателската, пред които те са изправени. Също така високо, аз ценя високо решението на комисията в това отношение. И тук вече не става въпрос само за противодействие на бедността, както е по отношение на страните АКПБ, а за изграждане на тяхната конкурентоспособност е, и предприемачески сектор. Много добре също така е, че в различните генерални дирекции на Европейската комисия ще се определи, определи референт за тези страни и това е определена стъпка напред. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Басеско. Има думата. Благодаря. Въпреки, че не са официална част от Европейския съюз, отвъд морските територии и страни имат много важно значение. Така че обновяването, продължаването на споразумението е от голямо значение и за двете страни. Това ще ни, възможно, ще ни даде възможност да повишим конкурентоспособността и да намалим уязвимостта на тия страни. Трябва да си сътрудничим с тях и да се съсредоточим върху ния сектори, които водят до економически растеж, като например туризма и селското стопанство. Също трябва да подкрепем и риболова в тия територии, най-вече по отношение на борбата с незаконния риболов и управлението на крайморските райони. И е, не на последно място, помощта за тия страни трябва да води до по-добра интеграция на местните економики, е, като в същото време се насърчава и сътрудничеството с други страни. Такива мерки трябва да са пригодени обаче към спецификата на съответните райони. Благодаря. И сега госпожа Хедегор за заключителни думи. Уважаеми е, дами и господа, още веднъж искам да ви благодаря, господин Тиролиен, за доклада и за това, че приветствате предложението на комисията. Комисията изслуша предложенията на всички страни и окончателният текст подчертава ангажимента на комисията да подкрепи тези територии и страни в тяхното економическо и социално развитие. Асоциирането на отвъдморските предложения и предложението за него отразява не само множеството предизвикателства, с които са сблъскани, с които се сблъскат отвъдморските територии, а също и възможностите в тези страни. Затова бих искала да подчертая, че има една важна промяна, която може да се изтъкне в сравнение с, с решението от 2001 година за асоцииране. Става въпрос за включването на една нова глава за, риск, за намаляване на рисковете от климатични и е, природни бедствия. По някои от въпросите, които засяга доклада на господин Тиролян. По отношение на конкурентоспособността, бих искала да подчертая, че укрепването на конкурентоспособността е именно една от основните цели на отношенията между Европейския съюз и отвъдморските територии. Всичко това е отразено, отразено в решението за асоцииране. Именно към това трябва да се стремим, а не да намаляваме конкурентоспособността чрез отделни части на решението. Смятаме, че това е един хоризонтален въпрос. Продължението на комисията предвижда и а, да а, допусне до участие на а, териториите до всички европейски инструменти при определени условия. Ще а, облегчим активното участие на териториите в хоризонталните програми, но а, решението за споразумение за, за асоцииране не може да се произнася по въпроси за конкретни инструменти, защото това би довело до нарушение. Комисията е съгласна с парламента по отношение на нуждата от прости, ефективни правила и процедури за програмирането и прилагането на нормите за финансовата помощ. Това ще стане, те ще се разработят чрез консултации с държавите членки и съответните територии. По също така и по решенията, които са взени по 11 тия 11 фонд по програмата. Предложението представлява съществена стъпка по подобряване на условията за отвъдморските територии Правилата за происход се основават на общата система на преференции, но се дава упростена процедура за древни практики. По такъв начин се съгласуват нещата с други търговски партньори на Европейския съюз и, и не на последно място имат право териториите да се откажат от дадена процедура. В момента, в който се стигне до новите правила, едно от тях ще бъде свързано с конкретни стоки, конкретни групи стоки. Това въжи и за риболова. Нова въведена процедура е само сертифицирането. Регионалното сътрудничество естествено може да приема различни измерения и форми и обмена на информация и, и опит е една от тези форми. Подкрепа на регионални организации и други форми е друга форма. Това решение предвижда и разпоредба за определяне на правила и условия за по-добро съгласуване на финансови инструменти и партньори в същия географски ареал. Европейския съюз подкрепя териториите, които се опитват да развият по-тясно сътрудничество с съседните си страни и територии при разрешаването на общи проблеми. В миналото сме се занимавали по въпросите на заетостта, здравеопазването и социалната политика. В Гренландия, например, и Нова Каледония имаме част от примерите в тази насока положителни примери. Тези теми са запазени в законодателното предложение. Здрав... Здравните въпроси, например разпространението на заразни болести, са от значение за това решение и за отвъдморските територии, както и редица други въпроси, като например заедостта и социалната политика. И накрая по отношение на ролята на Европейския парламент при асоциирането, укреп